Предстои ни да чуем изявленията на съвета и комисията, ще говорим за достъпа на малките и средни предприятия към структурните фондове и ще чуем също така изявленията на съвета и на комисията за дефиницията за малки и средни предприятия. Господин Никола Вамем ще се изкаже от името на съвета. Господин председател, господин комисар, дами и господа! Много се радвам, че парламентът се занимава с въпроса за малките и средни предприятия. Като си има предвид настоящия сложен економически климат, е много важно малките и средни предприятия, които са основния гръбнак на нашата економика, да имат климата, в който да процъфтяват. Днес сте избрали да се занимаете с два конкретни въпроса. Достъпа на малките и средни предприятия до структурните фондове и дефиницията за малки и средни предприятия. И двата въпроса скоро бяха тема на устни въпроси към комисията. На практика е правилно да се обръщате именно към комисията с тези два въпроса и се надявам, че комисията ще отговори в подробности на тези въпроси, които са важни и за парламента, и за комисията, и за съвета. Що се отнася до председателството, тук искам да споделя няколко важни елемента. Първо, малките и средни предприятия са гръбнакът на нашата економика. Те са двигателят на създаването на богатство и на нашата способност гъвкаво да се приспособяваме към търсенето, както и голям източник на заетост. Именно заради това малките и средни предприятия са в сърцевината на стратегията Европа до 2020 година. Имаме над 25 милиона безработни в Европа и затова ни трябват малките и средни предприятия. Те трябва да създадат работни места именно за младите. Те имат достъп до подкрепа през структурните фондове и през последния програмен период получиха до 70 милиарда евро. Става дума за периода 2014-2020 година. Ще имат достъп до тези средства. По време на кризата с кредитите, достъпът на малките и средни предприятия до финансиране стана още по-важен. Именно заради това бяха създадени множество схеми за предоставяне на заеми на малки и средни предприятия. Има множество инициативи, които имат за цел да предоставят на малките и средни предприятия е, субсидии, и е, капитал. Финансовите инструменти водят до все по-ефективна структурна подкрепа за малки и средни предприятия през структурните фондове. Работи се с е, по-устойчиви схеми, така че средствата могат да се върнат към схемата и да се използват отново за в бъдеще. Много важен е и стартовият капитал – Важно е, е, и фа... важно е да се предоставят заеми на едни лихви, които предприятията могат да си позволяват. Друг важен източник на финансиране идва от инициативите, които са създадени съвместно с, от комисията и Европейската инвестиционна банка. Това са инструментите Джереми, Джесика и Жасмин. Тяхната цел е да подобрят достъпа до финансиране на малките и средни предприятия чрез предоставяне на капитал, заеми и гаранции и обезпечения. Що се отнася до определението за малки и средни предприятия, сигурен съм, че комисията е, в момента изготвя проучване е, на този въпрос в различните държави членки, за да изготви предложение. В съвета не сме обсъждали този въпрос и чакаме резултатите от проучването на комисията. Важно е да се заяви, че настоящата дефиниция означава, че 95% от всички предприятия в Европа са малки и средни предприятия. Именно заради това е съвсем естествено да обсъдим в подробности един и да направим подробен анализ на определението. Очаквам с нетърпение тази дискусия с парламента. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, господин комисар, Съвсем правилно сте подбрали е, темата достъпа на малките и средни предприятия до финансиране. Това е много важен въпрос, както вече казах. И в заключение, нека да кажа, малките и средни предприятия имат огромно значение, е, имат огромна нужда от един добър бизнес климат. Именно в тази връзка Акта за малките и средни предприятия бе изключително важен, защото се настоя да се въведе обслужване на едно гише. Също време, но трябва да останем а, внимателни, да не забравяме, че трябва да се направи, наблюдава обстановката, за да се погрижим малките и средни предприятия да могат да се развиват и да се намали бюрократичната тежест. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. А сега от името на Европейската комисия, комисарят Хан има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми господа министри. Малките и средните предприятия стоят в центъра на нашата економика. Имаме повече от 23 е, милиона малки и средни предприятия в Европа което представлява един значителен процент от европейските предприятия. Растежът, бъдещето на економиката в Европа зависи от развитието на малките и средните предприятия. Кризата засегна МСП по същия начин, както и всички сектори на економиката, но малките и средните предприятия имат много по-големи трудности при достъпа до кредити и други форми на финансиране. Ние полагаме усилия, така че малките и средните предприятия да не стават жертва на е, е, недостига на финансови средства, а да получат един облегчен достъп до кредитиране. Това е именно желанието на комисията и за това ние предприехме адаптация на редица програми в резултат на адаптирането на програмите през 2010-2011 година малките и средните предприятия през 2010 година получиха достъп до повече от 8 милиарда евро, отпуснати под формата на кредити. И повече от 12 000 работни места бяха създадени в малки и средни предприятия благодарение на тези бързи мерки. Смятам, че на всяка цена се налага и на национално равнище да се предприемат съответните мерки за адаптиране, така че да се създадат едни по-благоприятни възможности за финансиране и развитие на малките и средните предприятия. Ние се опитваме именно чрез една по-добра капиталова осигуреност на малките и средните предприятия по различни кредитни линии по линията на различни програми на Европейския съюз да създадем тези условия. По-настоящем предприемаме нови усилия за продължаващо адаптиране на програмите, така че да се създадат нови работни места много актуална за е, Европейския съюз е темата младежка безработица. И именно по тази причина, доколкото е възможно, ние се опитваме да пренасочим наличните ресурси към малките и средните предприятия, защото виждаме в тях именно един огромен потенциал за работни места. Повече от 25 милиона са безработните, е, повече от 23 е, милиона са малките и средните предприятия, така че е, ако всяко малко и средно предприятие назначи по един безработен, така да се каже, ние ще разрешим и проблемите с безработицата в Европа. Допълнително предвиждаме да се отпуснат около 5 милиарда по пътя на е, пренасочването на средствата. Около 80% е, от е, средствата в високоразвитите региони и около 50% в по-слабо развитите региони ще се използват за подобряване на енергийната ефективност, което също е от полза за малки и средни предприятия. Имайте предвид, е, че в абсолютно изражение 50% за слабо развитите е, региони е, и райони представлява дори повече, отколкото 80%, 80% за силно развитите райони. По отношение на е, облегчаването на административните тежести е, се полагат също допълнителни усилия, така че да се създаде един по-благоприятен климат е, за малки и средни предприятия една голяма част от административните предизвикателства всъщност трябва да се търсят на национално и регионално равнище. Така че е, всички усилия, които полагат е, и националните правителства, и местните органи на властта, трябва да бъдат насочени също към малките и средните предприятия на тяхна територия. Нека да се спра и на още един е, голям е, и важен въпрос, а именно дефиницията, определението на малки и средни предприятия. Комисията периодично извършва преглед на тази дефиниция и в момента се извършва поредната оценка и проучване за това доколко действащата към момента е, дефиниция отговаря на характера на малките и средните предприятия в държавите членки. В момента все още не разполагам с заключенията от поредното проучване, затова не мога да ви съобщя подребно, подробности за това доколко проучването ще се отрази на дефиницията за малки и средни предприятия. Но е, в момента, в който разполагам с тази информация, вие ще я научите. Много важно е, естествено, госпожи и господа, да положим максимални усилия за едно по-благоприятно развитие и финансиране на малките и средните предприятия, което ще доведе до повече растеж и е, по-малко безработни. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на оратори от името на политическите групи. Първо от името на е НП. Думата има господин Бенсен. Благодаря, господин председател. Програмите на Европейския съюз трябва да са ориентирани към потребителите а не да се създават от служители и да служат единствено на е, служителите и чиновниците, които са далеч от е, реалната економика. Ние знаем, че залагаме на малките и средните предприятия при създаването на допълнителни работни места и за това трябва при всички положения да намалим бюрокрацията, да намалим административните тежести и трудности за малки и средни предприятия и да създадем е, достъп до допълнително финансиране за МСП. Темата енергийна ефективност естествено е свързана с нашите усилия за един по-благоприятен климат за МСП. Е, бихме могли да използваме и средствата, ресурсите, с които разполагаме от структурните фондове, за да насочим нещата и към повече енергийна ефективност и към създаване на повече работни места, именно в малките и средните предприятия бихме могли естествено по този начин да решим и проблемите с климата, и проблемите с недостига на работни места. Същевременно да насърчим развитието на малки и средни предприятия и най-вече тези, които създават работни места. Затова бих искал да кажа нещо и по дефиницията за малки и средни предприятия. Трябва да сме много внимателни, когато се опитваме да променим или да адаптираме дефиницията. В момента като че ли повече от 95% вече попадат така, в тази дефиниция, трябва да сме много внимателни. Констанция Кренц Госпожи и господа, уважаеми колеги, да, многократно вече чухме, че малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската економика и това наистина е така. И точно за това ние отделяме особено внимание на тези предприятия. Има други економически пространства в света, които са а, създали, а, може би, по-благоприятен климат за малки и средни предприятия и за това като че ли по-малко са засегнати от а, последствията на кризата. Ние при всички положения трябва да продължим да действаме в посока малки и средни предприятия и през следващия период, след 2014 а, година, трябва да се постараем да получим и повече допълнителни средства за малки и средни предприятия от структурните фондове. Трябва да облегчим и достъпа до благоприятни кредити, е, кредити при благоприятни лихви, е, но е, в момента е така, когато искаш да е, получиш един такъв кредит, е, трябва да се пребориш с редица административни е, трудности, да попълниш хиляди формуляри, много от тях излишни. Трябва да се постараем да намалим това административно огромно бреме. При всички положения малките и средните предприятия ще ни помогнат е, да се преборим с младежката безработица много по-ефективно, отколкото в е, други сектори на економиката. Е, комисарят Хан междувременно каза, че ако наистина малките и средните предприятия започнат да назначават по един, по двама млади хора, ние няма да имаме такъв проблем в Европа с милионите младежи, които и млади хора, които не са в състояние да намерят мястото си на пазара на труда. На времето в е, Германия аз имах възможност да е, организирам един много интересен и полезен проект, който на практика е, беше насочен именно към това, към създаване на заетост за млади хора, за квалифицирани хора, които търсят работно място мисля, че предприятията в никакъв случай няма е, само да трябва да полагат усилия и да отпускат някакви допълнителни средства. Не, напротив, ако ние създадем благоприятния климат и за кредитиране и за развитие на малките и средните предприятия, те ще усетят много бързо е, трайния ефект е, от своите действия. Естествено, в никакъв случай не бива да търпим повече бюрокрация, не бива да търпим трудности при достъпа до кредитиране, до финансиране и това е нашата задача да помислим как да се справим с тези проблеми. А сега господин Крайцман от името на либералите. Господин председател, уважаеми колеги, един от най-големите проблеми на малките и средните предприятия е достъпът до финансови средства. Е, комисията е, е създала редица програми, които се стремят именно да облегчат достъпа до е, финансиране за малките и средните предприятия. На регионално равнище също се полагат такива усилия на национално в държавите членки също. Нека да помислим и за най-малките предприятия, за така наречените микропредприятия. Нека да помислим и за е, работещите на упражняващите свободна професия, независимо от това дали са регистрирани като еднолични търговци или не. Е, те също изпитват огромни затруднения, а понякога ние пренебрегваме именно тези микроединици които са важни за економиката. И за това при всички положения трябва да преосмислим нашето е, е, разпределяне на средствата в структурните фондове. Трябва да преосмислим и схемата, по която действа Джерами, е, Джесика и други подобни проекти и програми. Нещата трябва да се преориентират и в зависимост от е, характеристиките на отделните програми и типовете малки и средни предприятия. Естествено, когато говорим за финансиране на малки и средни предприятия, трябва да имаме предвид и е, действията на съответните търговски камери, на е, палатите в държавите членки и на регионално равнище. Базел 3 също е, играе важна роля. Базел 3 в никакъв случай не бива да затруднява малките и средните предприятия. Той трябва да създаде всъщност едни по-благоприятни условия за достъп до кредитиране. Благодаря. Сега от името на Зелените госпожа Миранда. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ролята на малките и средни предприятия е от жизнено значение за економиките на много страни. Има немалко страни, които страдат от последиците от економическата и финансова криза. Факта, че малките и средни предприятия играят важна роля, като създават работни места, е от особено значение за уязвими групи, като млади хора, иммигранти и широки слоеве от обществото. В момента има много държави членки, в които младежката безработица е между 40 и 50% този висок процент безработица означава, че всички политици трябва да се захванат здраво за работа. През последните няколко години в Европа 85% от всички работни места, създадени в Европейския съюз, бяха създадени от малки и средни предприятия и в много случаи от нови малки и средни предприятия. Формулярите и бюрокрацията, с които са затрупани, са сериозна пречка. Ето защо процесът трябва да бъде упростен и да бъде по-динамичен. Механизмът за координация на различните административни процедури трябва да се обмисли. Имаме нужда от нови технологии, от нови мерки. Малките и средни предприятия имат огромен потенциал е, в усилията ни да отворим нови пазари. По този начин можем да се преборим с кризата и безработицата. Благодаря сега от името на консерваторите и реформаторите, господин Чечестър, господин председател, господин комисар. Много се радвам, че тази точка е включена в дневния ред днес. Не съм толкова доволен обаче от отговорите, които получаваме. Всъщност, малките и средни предприятия изпитват огромни трудности. Те са оставени сами на себе си, и ние трябва да им дадем всяка разумна помощ. Е, проблемите на малките и средни предприятия са познати отдавна. Първо имат нужда от достъп до информация. Имат е, нужда от помощ, за да разберат къде може да им бъде помогнато. Второ, имат нужда от помощ за достъп до финанси. Особено трудно е да се намери малък кредит. Банките много мразят да отпускат малки кредити, обичат големи кредити, по които да определят високи такси и ликви. И сега област, в която ние можем да направим нещо, това е бюрокрацията. Спазването на нормативите, това е по-трудно за малките, отколкото за големите предприятия. В заключение искам да кажа, че в дългосрочен план и се надявам, че комисията ще отчете последната част от въпроса неизразходваните средства по бюджетни линии, които да бъдат преразпределени към научно-развойната дейност. По този начин ще се подпомогне създаването на богатство в бъдеще. Председателят, благодаря. Сега от името на Европа, свобода и демокрация, господин Салавракос. Благодаря. Край... Малките средни предприятия са краягълния камък на европейската економика и може би най-важното средство за създаване на работни места в сегашния контекст. Само, че това е сектор, който е особено чувствителен на ефекта от кризата. Предприятията, малките и средни предприятия пострадаха особено по отношение на рентабилността си. В Германия малките и средни предприятия увеличиха печалбата си 21%. В моята страна МСП бяха особено засегнати. и Няма достъп до финансиране от банките. Много предприятия се закриват, което чисто и просто влушава ситуацията на пазара на труда. Последното проучване на Европейската централна банка говори, че е все по-трудно да се намери достъп до кредит. Ето защо комисията трябва да излезе с мерки за по-добро освояване на средствата, особено за онези страни, за които съфинансирането е проблем в условията на строги економии. Необходимо е да има сътрудничество, за да се оползотворят структурните фондове, да се види кои сектори са най-рентабилни във всеки сектор и усилията да се насочат там. Благодаря от името на Конфедералната група на Обединената левица. Госпожа Зубер има думата. Благодаря, господин председател. Много може да се каже за необходимостта допълнително да се развият малките и средни предприятия. Може да се каже много и за това, колко много те допринасят за економическия растеж и заедостта. Но колкото и приказки да се изприказват, най-важното тук е, че мерките за ограничения в бюджетите на практика унищожават хиляди малки предприятия, защото се стига до ефект на задушаване. По този начин не може да се насърчи нито заетостта, нито економическия растеж. И така, когато се провежда една политика, съсредоточена по-скоро върху бюджетните ограничения, отколкото върху економическия растеж, се чуват красиви приказки, но на практика не се взема предвид крайния ефект, крайните последици от тези мерки. Виждате какво се случва, например, в Португалия. Каква голяма драма се вижда там. 213 хиляди малки и средни предприятия затвориха. Това просто няма как да се избегне. Има намаление на заплатите, на пенсиите, спада потреблението и във всички области на економиката малките и средни предприятия страдат. И какво? Всъщност всичко това стана факт поради решения взети в Брюксел, а сега се, ни се казва, че трябва да се насръчат малките и средни предприятия. Ако наистина има такова желание да се подкрепят малките и средни предприятия, това може да стане само с държавна подкрепа. Не е допустимо единният пазар да действа като стимулиращ монополите и целият бизнес да се озове в ръцете на големите международни фирми. На всичко отгоре се прави много по-труден достъп до заеми. Трябва да се направи всичко възможно да се урешат и бюрократичните тежести. Благодаря много. А сега давам думата на госпожа Синклер за минута и половина. Извинете. Благодаря, господин председател. Чухме действително чудесни думи. Малките и средни предприятия са гръбнакът на економиката и така нататък, и така нататък. Но нека да помислим и за действителността бяхме наречени е, в Англия е, нация на магазинери, но именно магазинерите, именно е, тези малки и средни предприятия нямат най-много хора. В моя регион магазинери се обръщат към мен и казват, задушават ни регламентите на Европейския съюз. Твърде скъпо е да прави човек бизнес. Няма достатъчно обучение, няма до, достатъчно достъп до фондовете. Ем, Великобритания е, ем, всъщност нетен платец към фондовете. Е, дава много повече пари, отколкото гражданите получават. През 2005 година се закриха големи предприятия при нас, закриха се и във Франция. Във Франция работниците получиха допълнително обучение, при нас не. Нека да видим какво се случва в другите страни в Европа и как се сравнява това с Великобритания. Резултатите са повод за срам. Крайно време е да се освободи Великобритания от оковите на Европейския съюз. Благодаря ви много за изказването. А сега давам думата на ораторите, говорещи в лично качество. Първо, господин Рюбих. Благодаря, господин комисар. Позволете ми да започна, господин председател, позволете ми да започна с въпрос към комисаря Хан. Какво се прави по отношение на инфраструктурата за научни изследвания и е, то естествено най-вече с оглед на малките и средните предприятия, какво се предвижда в това отношение. А, сега се обръщам към министър Вамен. Чухме от президента Олан, че се нуждаем от стратегия за растеж. Как изглеждат нещата по отношение на 2013 година? Предвиждате ли някаква конкретна стратегия за растеж от 2013 година нататък? Предвиждате ли някакви промени и е, по отношение на инфраструктурата за растеж е, за периода 2014-2020 година за е, държавите членки, за малките и средните предприятия? И на трето място, много важно е естествено да дадем шансове за развитие на младите предприемачи. Затова има една такава програма за млади предприемачи Ерасъм, която цели скъсяване на разстоянието между доставчик и малко предприятие, млад предприемач. Е, как точно биха могли е, да се развиват е, тези програми? Не можем ли да предвидим и допълнителни средства от Фонда за глобализация? Госпожа Тоя сега е следващият оратор от социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Развитието не е, задължен... не е само лукс и желание, то е на практика политика задължение. И ние затова в моята политическа група винаги сме настоявали за това европейската политика да се промени, да стане по-ориентирана към малките и средните предприятия, за които и аз ще кажа, да, те са гръбнака на нашата економика. Трябва да помислим за развитието на а, човешкият а, капитал, на хуманните ресурси. Именно младите а, хора, а, тяхното професионално, интелектуално, духовно развитие а, са отрешаващо значение за по-нататъчното развитие на обществото. И както госпожа Кренц а, вече каза, ние желаем едно иновативно развитие, едно напълно съзнателно и целенасочено развитие. Нуждаем се от устойчивост, нуждаем се от дългосрочно планиране, от нова оценка на всичко това, с което разполагаме в рамките на центровете за научни изследвания на учебните заведения. Много е важно да бъдем е, по-креативни, да бъдем иновативни. И аз мятам, че е, заедно с е, съвета и с комисията трябва да помислим за това как да създадем съответната законова основа за едно по-добро развитие на малките и средните предприятия, така че структурни фондове, фондове е, за научни изследвания и е, економиката, конкретно в лицето на малките и средните предприятия, взаимно да се допълват. Тематичната концентрация естествено е много важна, но и регионалната автономия не бива да се пренебрегва. Тя също е важна. Е, местните власти би трябвало да могат да участват по-активно в реализацията на програмите, да е, предприемат повече е, инициативи, за да участват активно и при създаването на програми и при планирането. Действително много важна е и волята за активно участие в социалните структури, в отделните програми и само по този начин ние наистина ще можем да постигнем целите си по отношение на европейската економика. Необходима е по-добра координация на ресурсите. И сега ще се спра също на темата дефиниция на малките и средни предприятия. Държавите членки също трябва да си кажат думата и съвета, но не става дума най-вече за числени измерения и, и параметри. Става дума най-вече за качеството, за съдържанието и за мрежата от малки и средни предприятия. Благодаря ви. Госпожа Манеско има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Достъпът на малките и средни предприятия до финансиране е необходимо за тяхното финансиране и растеж. Това си остава сериозно европейско предизвикателство. Малките и средни предприятия са сериозно засегнати от сегашната криза. Структурните фондове са много важна възможност за оцеляването на МСП. Ролята на Европейския съюз и националните правителства е от първостепенно значение при предприемането на мерки за осигуряване на достъп на МСП до финансиране за изпълнение на текущи проекти. Регулаторната рамка за достъпът на МСП до финансиране обаче е твърде тежка в резултат на което потенциалните бенефициенти се обезкуражават. Ако искаме качествени проекти за развитие, ако искаме повишаване на процента на освояване на средствата от частния сектор, имаме нужда от мерки. Трябва да намалим правилата, да съкратим бюрокрацията и да подобрим уменията на предприемачите. Благодаря и за това, че спазихте времето. Сега господин Бутикофер. Благодаря ви, господин председател. Колегите, които бяха инициатори на тази разисквания, поставиха въпроса дали не е важно да преосмислим и преоценим нашите виждания за е, финансиране и кредитиране на малките и средните предприятия. И в контекста на нашите разисквания ще се опитам да добавя нещо към техния въпрос. Ако ние всъщност създавайки наглед по-благоприятни условия, разводним нещата е, и е, не оточним е, съвсем конкретно и прецизно какви са условията при кредитирането, няма да помогнем на малките и средни предприятия. По-малко ще бъдат малките и средни предприятия, които ще получат достъп до е, допълнителните финансови е, ресурси. А такива допълнителни финансови ресурси са необходими, защото ако разполагаме само с наличните ресурси, само преструктуриране на финансовите средства няма да ни помогне. За съжаление, е, така както стоят нещата в момента, се предвиждат по-малко средства в бъдещите периоди за малки и средни предприятия. Съжалявам, но вие е, пресрочихте времето, а всеки трябва да се съобразява с регламента. Малките и средни предприятия са изправени пред много проблеми. Бюрокрацията е сред тях. Микропредприятията трябва да бъдат освободени от големи части от европейските регламенти. Достъпът до финансиране е също проблем. Някои предлагат е, все увеличаване на средствата за МСП. Но и тук бюрокрацията е тежка. Малки и средни предприятия ми се оплакват от това, че са участвали в европейски проекти и след това са чакали месеци и години за да получат плащане, понякога парите не идват. Ако с една фирма е сключен договор за изпълнение на определена дейност, трябва да им се заплати. Комисията казва, че директивата за закъснелите плащания ще реши проблема, само че като много от европейските закони има непредвидени последици. Знам, че една фирма просто е прекратила да закупува от МСП. Трябва да спрем да говорим за малки и средни предприятия и да се захванем за действия. Ние зададахме 9 конкретни въпроса и очаквам, господин комисар, да чуя 9 конкретни отговора. Благодаря. Сега за една минута господин Шимански. Господин председател, Европейският парламент отбелязва, че Европейската комисия се опитва да преодолее е, пречките пред работата на малките и средни предприятия. В моята страна процента на освояване на средствата е доста висок, но представителите на малките и средни предприятия изразяват още по-голям интерес към е, тези средства така че има повече търсене, отколкото налични средства. В Польша има микропредприятия. 96% от всички предприятия са микропредприятия, а две трети от тях са самонаети лица. Всичко това означава, че трябва да намалим бариерите, препятствията, бюрокрацията – С задълбочаването на рецесията съфинансирането става все по-проблематично. Затова Европейският парламент трябва да прости процедурите и да създаде нови правила за след 2013 година. Благодаря, господин Стоянов. Последните няколко месеца правя обиколка в България, в моята страна и срещнах доста представители, основно на малки предприятия и от всички тях чух едно и също нещо. Ние се задушаваме. Стига сте гледали големите компании банките защото ние се задушаваме от кризата най много в сравнение с всички останали. видях и начините им на производство и за съжаление много от тези предприятия използват същата технология както отпреди двадесет години когато са започнали своя бизнес. и когато ги попитах добре защо не кандидатствате за проекти защо не иновирате вашето производство отговорът беше пак един и същ навсякъде тази администрация не си заслужава усилията да се пробва да се кандидатства за проект защото най вероятно няма да се получи. дори корупцията не работи в полза на малките и средни предприятия защото чиновниците които работят проекти искат големи проекти защото големите проекти водят до големи рушвети. колкото за дефиницията една дума нека да не слагаме граници. слагането на граници е лесно нека да вдигаме бариерите. благодаря ви. Děkuji vám a nyní na 1,5 minuty pan Van Nistelrooy. Благодаря. Господин Ван Нисора има думата за една минута. Благодаря. искам да започна с един малко по- положителен увод от чутото тази сутрин. Един от големите проекти, продължава да действа. Е, става дума за проект, в който работят 400 е, нови заети лица. Така се използва възможността за сътрудничеството между бизнеса и властите. Три въпроса към комисията. Що се отнася до финансовата рамка 2014-2020 година, която обсъждаме сега, която ще има нужда от нови средства, може ли да бъде разгледана по-рано? Може ли да има неформална среща на върха? Може ли да се освободят допълнителни средства? Втори въпрос. Може ли да помолим всяка една държава членка да излезе с специален план за малките и средни предприятия, включително и за въпросите, свързани с проблемите с административните изисквания? След това, можем ли да говорим за предварително финансиране? Банките не правят това. Има ли и въобще начин да мислим по-творчески? Благодаря много. За две минути има думата господин Калфин. Господин министр, господин комисар, всички казваме, че малките и средни предприятия имат нужда от достъп до финансиране, имат нужда от достъп а, до а, пазари и имат нужда от по-малка бюрократщина. А, нека обаче да поговорим за нещата в подробности. Първо, достъпа до финансиране. Трябва да се дадат повече възможности за вас ви плащания, особено за микро и малките предприятия. За тях е много трудно да се работи с съфинансиране. На второ място. Втората, следващата многогодишна финансова рамка. Аз съм докладчик по тази рамка. Има увеличение на достъпа и намаление на изискванията за съфинансиране за най-новите, най-инновационни технологии. Обаче колко от малките средни предприятия се занимават с инновационни технологии? На трето място, по отношение на съфинансирането, председателят на комисията предложи да се използват на изп разходваните средства до останали след края на настоящата многогодишна финансова рамка, за да се насърчи не само заетостта, но и малките и средни предприятия. И тук е много важно при следващите си усилия не само да насърчаваме добрата практика, но да се и санкционира лошата практика, защото има държави членки, в които просто се действа сравнително безотговорно. И сега, по отношение на достъпа до пазарите, тук можем да говорим също така и за разширяването на дигиталния пазар. Работим по дигиталния дневен ред, но трябва да се има предвид и възможностите за взаимно признаване на квалификации, защото малките и средни предприятия все още нямат добър достъп до всички пазари. Благодаря, госпожа Хол. Благодаря. Мой регион в Североизточна Англия използва средства от Джереми, но трябваше да минат много месеци преди да бъде изпълнена на практика схемата. Ние трябва да помогнем малките и средни предприятия, като рационализираме системите за финансиране, така че те да станат част от системата от инструменти на кохезионната политика. Няма един проблем, няма един отговор на проблема за е, слабия достъп до финансиране. Малките и средни предприятия имат нужда от допълнително финансиране, не само от банковото кредитиране. Заедно с финансови инструмент трябва да има и пропорционални стандарти за одит и счетоводство, тъй като няма смисъл от теоретичен достъп до финансиране, ако бюрокрацията е толкова голяма, че МСП-тата просто нямат време да кандидатстват. Структурните фондове трябва да бъдат достъпни дори и за най-малките предприятия. Благодаря. Председателят, благодаря. Една минута, господин Кисогелос. Всъщност, е, кризата засегна всички малки и средни предприятия. И много от безработните са бивши е, служители в МСП. Много от безработните са били собственици на МСП. Малките и средни предприятия няма достъп нито до кредити, нито до финансиране от европейските фондове. 80% и повече от МСП получават откази от банките. Дори няма и средства за купуване на суровини и материали. От тук и а, фалитите. Липсата на финансиране връзва ръцете а, на малките и средни предприятия, не могат да си възстановят ДДС-то и и късно им се възстановяват а, средствата. Това е неприемливо, господин комисар. Всяко малко и средно предприятие трябва да може да ангажира един млад човек. За тази цел обаче ние трябва да им помогнем. По този начин ще се преборим с младежката безработица. Господин Обермайер има думата сега. Благодаря, господин председател. Малките и средните предприятия представляват повече от 90% от предприятията в Европейския съюз и създават повече от 80% от работните места. Изключително важна е тяхната роля и за това трябва да се постараем именно в условията на финансова криза да облегчим съществуването на тези предприятия. Има изследвания, които показват, че инструментариума, с който разполагаме, който сме създали и прилагаме, не насърчава в достатъчна степен малките и средните предприятия малките и средните предприятия не са а, е, абсолютно хомогенна а, е, група. Да, много неща зависят в крайна сметка от размера на предприятието, от оборота, от е, броя на заетите, но а, една голяма част от малките и средните предприятия са класически семейни предприятия. Ние би трябвало да а, е, адаптираме е, всички правила и процедури за кредитиране и финансиране към съответната структура в рамките на голямата група малки и средни предприятия. Благодаря, госпожа Лучашевска. Има думата сега. Благодаря. Малките и средни предприятия са гръбнакът на днешната економика. С тях най-добре можем да се преборим срещу економиката и да преодолем последиците от кризата. Те създават работни места. Благодарение на тях може да расте економиката. Според европейските статистически данни за период 2005-2010 бях създадени 85 000 работни места в МСП над 90% от фирмите в Европа са малки и средни предприятия. Там работят понякога по двама-трима души. Притеснявам се от плановете на комисията да промени дефиницията, като за критерии използва броя на работещите. Тогава МСП ще трябва да се конкурират с предприятия, в които работят стотици хора и с фирми, в които има специални отдели, чиято задача е да освояват европейски средства. Господин комисар, вие казахте, че МСП са гръбнакът на европейската економика. Всъщност, гръбнакът е нещо, за което човек трябва да се грижи. И ако не осигурите достъп до финансиране на малките и средни предприятия, ако не рационализирате правилата, и не се съкрати твърде дългия процес на кандидатстване, за съжаление, господин комисар, ще покажете, че сте разбрали проблемът но не можете да го решите. Сега господин Дърден за две минути. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че в сегашната криза ролята на МСП е много важна за економическото възстановяване и борбата срещу безработицата. Ето защо смятам, че достъпа до структурните фондове трябва да се упрости но и да се стимулира, като се предвидят съответни процедури. Предвиждам, че правната но нормативната база трябва да се адаптира. Ето тук дефиницията на МСП е важна, тъй като тя ще определи кое право е приложимо към МСП. Сегашната дефиниция е, обхваща около 80% от работещите т.е. голяма част от пазара на труда. Както често в законодателните решения трябва да се намери баланс. За МСП нормативната база трябва да съчетава целта, свързана с ефективност и развитие от една страна и от друга защита на работниците и общия интерес. Но небалансирано намаляване на административните тежести може да окаже вреден ефект върху фиска, също така и по отношение на здравето и безопасността на, работната, на работното място. Здравето и сигурността на работното място не са административна теже. Също така, що се отнася до намаляването на финансовите задължения и отчетността, нещо, което притеснява представителите на работниците и то обосновано. Как да участват работниците в процеса на взимане на решения, ако не разполагат с информация, на чиято основа да се взимат решения за преструктурирането? Е, минималната прозрачност е необходимост. Премахването на административните тежести не, узна... не бива да доведе до дискриминация и до самоцелност. Благодаря, господин Пипер. Благодаря, господин председател. Още в новото начало ще кажа, че ще говорим за структурните фондове и за програмата за растеж на Европейския съюз, най-вече по отношение на изостаналите бедни райони. Трябва да е, създадем нови фондове за растеж, както е, това се е искал най-вече от е, е представителите на левицата в Европа. Но времено трябва да запазим заетостта, трябва да запазим хората в съответните региони. Трябва е, да е, запазим структурата на конкурентно способност. Трябва да се получим и от регионите, които имат е, по-благоприятна и по-модерна структура и е, където е, европейските програми са довели до определени успехи има такива региони, които са успяли да комбинират традиционните процедури с новите технологии, с нанотехнологии, с нови условия и за развитие на малките и средните предприятия. И тук, като че ли при малките и средните предприятия забелязваме и модела на лейката – е, трябва да имаме предвид това. Трябва да знаем, че когато създаваме импулси, е, трябва да ги е, създаваме и на регионално, и на национално, и на европейско равнище, но трябва да имаме и развитието в международен план предвид. Господин Шваб има думата. Господин председател на съвета, господин комисар, скъпи колеги, Дискусията за насърчаването на МСП е, се води не за първи път в парламента. Това вече е традиционна дискусия. И днес се казаха много неща, които сме казвали и при предишните ни разисквания по тази тема. Е, на колежката Вики Форд ще кажа, че не е достатъчно само да обвиним някой, че той носи отговорността, а пък нещата не вървят както трябва. Важно е да направим един безпристрастен анализ, за да установим защо нещата не се развиват така добре по отношение на МСП. Очевидно, чистото финансиране не е панацея. При нас в Германия малките и средните предприятия не се притесняват чак толкова много от това какъв е достъпа им до финансиране. Естествено, че и това представлява проблем за някои от тях – те се интересуват обаче повече от това как изглежда законодателството. И законодателството им изглежда непрогледно, прекалено сложно и объркано. И за това, когато говорим за дефиницията за МСП, естествено трябва съвсем точно абсолютно прецизно да определим нещата. И това е задача и на законодателя. 99, и а, кажи речи 1% е, от е, е, всички предприемачи всъщност биха желали да се категоризират като малки и средни предприятия. И затова за мен е много важно какво ще бъде заключението на това изследване под ръководството на господин Таяни за дефиницията на малките и средните предприятия. Господин Шваб, два, две сини карти за вас. Госпожа Форд, благодаря, тъй като споменахте казаното от мен, нека да уточня. Не хвърлям вината на комисията, въпреки че има много проблеми. Не хвърлям цялата вина на комисията. Просто казвам, че трябва да се намерят конкретни въпроси, а, на, а, по които можем да реагираме. И тук повдигнахме а, 9 конкретни въпроса и искаме 9 конкретни отговори. Един микробизнес, в който работят 5 до 10 служители, е много различно от едно малко, средно предприятие, където работят 250 служители. Просто трябва да има различен режим за микропредприятията. Благодаря следващата синя карта госпожа Санчес Шмидт. Е, извинете, вдигах ръка за процедурата на спонтанните изказвания. Добре, господин Шваб, заповядайте. Да, господин председател, въпросът, който зададе е, госпожа Форт, естествено е, отговаря точно на духа на моя въпрос. Малките и средните предприятия са е, заинтересовани да се сегментира е, повече определението, дефиницията на малки и средни предприятия, защото е, най-малкото, ако не са 99%, повече от 90% от нашите предприятия се водят малки и средни предприятия. За да предприемем по-целенасочени и по-адекватни е, мерки, ще трябва да сегментираме нещата по отношение на дефиницията и на реалността. Естествено, при мен в избирателния район има е, много малки и средни предприятия, които се интересуват от начините на финансиране и достъпа до кредитиране. Така че трябва да помислим съвсем конкретно и по този въпрос. Благодаря много. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. За съжаление, твърде много колеги са поискали думата. Ще дам думата на всички, но ще бъда много строг за спазването на времето. Господин Кели има думата. Благодаря, господин председател. Много важно е да се говори по тази тема именно днес, защото малките и средни предприятия са най-важната група предприятия за заедостта в Европа, които могат да ни помогнат за излизането от рецесията. Тук трябва да се обсъди определението за малките и средни предприятия, както бе казано едно определение, в което попадат 95% от предприятия в Европа, в Европа не е особено удачно. Трябва да се говори, съгласна съм с госпожа Вики Форд, за микропредприятия и малки предприятия и да се направи разграничение. Тези разграничения са важни не само економически, но и социално и културно. Този тип много малки предприятия са обикновено в центровете на градовете и ако те загинат, и градът загива. Благодаря. Госпожа Яконсари има думата. Kiitos puhemies. Благодаря, господин председател. Най-важният въпрос тук, разбира се, е да излезем от кризата. Комисар Йохан, изгледите не са особено добри. Вместо всички тези а, милиони е, малки и средни предприятия да не имат по още един служител, може да се окаже, че те ще уволнят по един служител и нещата ще станат още по-зле. Ако ДДС-то е, се качва, качват се и цените. Това е много зле за малките и средни предприятия. Хората е, виждат как им се орязват заплатите, орязват им се пенсиите и така намаляват търсенето. Така че от гледна точка на услугите, на сектора на услугите, е, господин комисар, това е много, много зле. Ако комисията не се задейства, е, всичко останало ще се провали. Благодаря, господин Келън. Благодаря. Господин комисар, господин министър, ще кажа три неща. Трябва да осигурим по-лесен достъп до финансиране. Сега процедурата е твърде осложнена упростяване на процедурите за кандидатстване и на правилата за съфинансиране. Второ, не см... говорихме достатъчно за недостатъчната информация за възможностите за финансиране, особено информация с допълнително финансиране като Европейския социален фонд или Европейската инвестиционна банка. И трето, и тук е моят въпрос към комисията, участието на малките, средни и предприятия в изпълнението на макрорегионалната стратегия на Европейския съюз. Въпросът е открит, но както и за Балтийската стратегия, не, не знам да има и един проект с участието на МСП. Това е важно и за трансграничното сътрудничество. И накрая, комисията готова ли е да насърчи държавите членки да разработят национални планове в подкрепа на МСП? Председателят. Госпожа Суинбърн има думата. Благодаря, господин председател. Уелс е един от най-бедните региони в Обединеното кралство, който зависи в голяма степен от малките и средни предприятия. Въпреки че получаваме средства от структурните фондове, БВП не се повиши. Ето защо трябва да прилагаме фондовете по различен начин. Както каза комисаря, ако всяко МСП наеме един човек на работа, това ще повлияе върху економическия растеж. Следователно трябва да направим така, че регионите трябва да имат възможност да да получат достъп до структурни фондове, не само чрез Джереми и Джесика. Чиновниците не създават економическа възвръщаемост. За да има конкурентно способност е необходимо стимулиращи мерки. Дейностите за подпомагане на МСП не са държавна помощ и следователно по този начин да се използват като претекст за отказ от помощ. Председателят давам думата на господин Каринц. Благодаря, господин председател. Европейския съюз има нужда от растеж. За да се създаде економически растеж, са необходими инвестиции. Чрез инвестиции ще постигнем заетост. В Европа финансовите инструменти насочени към малките и средни предприятия, са сравнително ограничени. Е, много малко тези инструменти помагат за създаване на нови работни места. Какъв е проблемът? Ами, определението за малки и средни предприятия е толкова широко обхватно, че на практика включва всички 95% от предприятията. Почти всички, значи. И се оказва, че наистина малките предприятия, най-малките, не получават достъп до възможностите, които са им необходими. Затова предлагам да се преработи определението за тези предприятия и там да влязат наистина само малките предприятия. Господин Тойрер има думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Познавате ли понятието изковано е, от господин Хан Целман, който заедно с свои колеги преди 20 години е създал е, едно предприятие и е получил от е, федералната провинция за своето предприятие държавна помощ, помощ по линия на, федера... на провинциалното правителство. Ето това е послужило като двигател на развитието на неговата е, на времето малка е, фирма. Е, този модел трябва да се използва, трябва да преструктурираме нещата, трябва по този начин да гледаме и на възраждането и възстановяването на економиката в закъсаните държави, членки на Европейския съюз, да кажем в Гърция. Трябва да отпуснем повече средства и да облегчим достъпа до финансиране за малките и средните предприятия в Гърция и други така че е, да създадем е, равни условия за равно развитие във всички региони, а не само да насочваме средствата към силно развитите региони. Госпожа Галбелч има думата сега. Благодаря, господин председател. Малките и средните предприятия изпитват трудности. Струва ми се, че е, именно създаването на благоприятни условия за развитие на тези предприятия е една от най-важните и трудни задачи на Европейския съюз. Трябва да ускорим проектите за насърчаване на малките и средни предприятия. Трябва да създадем възможност за допълнителен достъп до финансиране, до кредитиране при благоприятни условия. Как да го направим и Изпълнили ли сме очакванията на малките и средните предприятия до този момент? Като че ли не? Струва ми се, че е, настоящата е, категоризация и дефиниция за малки и средни предприятия е, не е достатъчно прецизна и същевременно не облегчава достъпа до малки и средни, е, до по-добро е, кредитиране за тях. Затова би трябвало да помислим за това как да променим нещата и да създадем по-добри шансове за достъп до пазара, по-добри шансове за развитие, защото при всички положения е, те си малки и средни предприятия могат да създадат е, работа за 25 милиона души. Господин председател, господин комисар, аз ще подкрепя всяка мярка, която подобрява средата за МСП. Имаме много програми за тях много говорим за тях, много пишем за тях. За съжаление, резултатите не са особено обнадеждаващи. Твърде често МСП се управляват от хора с ограничено образование. Това означава, че МСП и самообразованите имат нужда от прости правила, по които да управляват предприятията си и имат нужда от прости данъчни счетоводни правила – ако не принудим правителствата да приемат правила, предвиждащи минимум бюрокрация, чиновниците ще продължат да турмозят МСП-тата и а, самонетите. А, държа... Чиновниците, разбира се, се боят от големите предприятия, но когато могат, турмозят малките. Аз мисля, че бюрокрацията е основният проблем пред МСП. Благодаря. Давам думата на госпожа Анджелили. Благодаря, господин председател. 21 милиона малки и средни предприятия дават работа и хляб на 25 милиона европейци. И е, това представлява повече от 90% в е, е, Италия, около 98% от заетите в економиката. За малки и средни предприятия дори се говори, че трябва да се увеличат праговете. Но аз мисля, че най-важното е да облегчим е, административните задължения за малки и средни предприятия и да облегчим достъпа им до пазара, до кредитиране. В условията на финансова криза, естествено, банките по-трудно отпускат кредити. В никакъв случай не бива да плашим малките и средните предприятия с изключително сложни правила и процедури. Дори и Германия, която най-добре е освоявала средствата, които и се полагат по линия на структурните фондове, в момента все още не е, е получила тези резултати, на които се надява. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Много важна е темата за ролята на малките и средните предприятия за европейската економика. Те са много важни за растежа и за етостта. 23 милиона малки и средни предприятия в момента е, нас гледат и от нас очакват по-благоприятни условия за по-нататъчно развитие. По-малко бюрокрация, повече кредити при по-благоприятни условия за малки и средни предприятия. Ето усилията, които трябва в да положим в най-кратки срокове, трябва да са насочени именно към това. Да създадем по-добри условия за достъп до финансовите средства, така че малките и средните предприятия да ни помогнат да решим проблема с липсата на заетост сред младите хора. Госпожа Кукович. Данес. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Вамен, господин комисар, бързината днес е изключително важна за е, предприятията, които се борят за съществуването си, борят се да оцелеят на пазара. И е, тук на преден път излизат действията на институциите. Малките и средните предприятия зависят и от времето, и от е, правилата и процедурите, които въжат за тях. Ако ние желаем наистина да запазим гръбнака на европейската економика и да накараме малките и средните предприятия да запазят работните места и да създават повече, тогава трябва да облегчим процедурите и правилата. Именно в сферата на образованието, на обучението, все още е, нещата не са уредени добре, така че много е, млади хора, които биха желали да получат някакво е, образование, за да започнат като предприемачи, са затруднени да получат достъп до съответните курсове. Господин председател, господин комисар, господин министр, малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската економика. За съжаление, економическата криза се уни... отрази унищожително на тези предприятия и техните перспективи, тъй като те нямат достъп е, до финансиране. И като се има предвид, че средствата от Европейския съюз са основният източник на финансиране за тези предприятия, като се има предвид, че имаме инструменти, смятам, че на първо място е крайно необходимо в следващия програмен период кохезионната политика да запази бюджета си е, за тази категория бенефициенти и на второ място националните и регионални власти да бъдат включени от още от първите етапи при разработването на новите програми за бъдещето, за да може да се постигне наистина най-ефективната политика за насърчаване на развитието на малките и средни предприятия, вземайки предвид особеностите на различните области. Госпожа Флашикова Бенова има думата. Благодаря много, господин председател, господин комисар. Всички тук сме съгласни, че малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската економика. Именно те осигуряват най-големия процент от заетостта. Защо? Ами защото големите фирми изнасят седалищата си в азиатските страни. А, това е проблем, който трябва да се разгледа внимателно. Економическата криза засегна тежко малките и средни предприятия. Въпреки факта, че те се борят за оцеляване в момента, те все още са, се справят по-добре от големите фирми и са по-гъвкави. За съжаление обаче, е, малките и средни предприятия много по-трудно получават финансиране, отколкото големите фирми. Като се вземе правит огромното значение на малките и средни предприятия в европейската економика, трябва да намерим нови начини за използване на структурните фондове. Трябва да се елиминират бюрократичните административни препятствия и да се даде достъп до кредитиране. Не виждам а, часовника, а, но а, разбирам, че времето ми е изтекло. Благодаря. Госпожа Санчес Смит. Мерси. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Очевидно е необходимо да имаме стратегия за дългосрочен растеж. Това е част от нашите приоритети отдавна. Необходимо е да използваме по-добре обществените средства, за да помогнем на предприятията, които създават работни места МСП е на първо място. 23-те милиона МСП са, жизнен, са жизнено значение. Те обаче имат труден достъп до финансиране, което затруднява ситуацията от януари говорим за регионални фондове за, улеснява, за облегчаване на младежката безработица. Доклада на Сметната палата казва, че достъпа до средства е твърде осложнен. Господин комисар, комисията предвижда бюджет от 27 милиарда за МСП. Трудностите са познати. Не е време да говорим за малките и средни предприятия, а за да направим онова, което е необходимо в интерес на нашата политика. Председателят, благодаря на всички. Давам думата на комисаря Хан за заключителни думи. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за дискусията. В е, рамките на минутите, с които разполагаме, едва ли ще мога да ви предложа подробни отговори на всички въпроси, които повдигнахте. Ще получите писмен отговор на въпросите. Нека да ви кажа само, че за текущия период е, ние вече сме започнали с преструктурирането. Но в момента очакваме предложения от държавите членки. Комисията при всички положения, в това мога да ви уверя, е, много добронамерено и съвестно ще разгледа всички предложения от държавите членки за насърчаване на малки и средни предприятия, за е, решаване на проблема с младежката безработица. И за това ви моля да направите необходимото, така че е, по линия на вашите избирателни райони гражданите да могат да си кажат мнението за бъдещия финансов и отчетен период, ние ще се опитаме да оточним нещата по отношение на минималните изисквания за обезпеченост на малките и средните предприятия. Имам предвид най-вече наличието на финансови средства по различни програми и проекти. Както ви казах, 50% ще бъдат за слабо развитите, 80% са останалите, но ние този път ще насочим нещата най-вече по отношение на иновациите на едно по-специализирано решаване на проблемите на съответните предприятия в регионите. Ще се опитаме да пригодим програмите към спецификата на съответните региони и наличната структура от малки и средни предприятия. Онези от вас, които направиха критична оценка на постигнатото и направеното от комисията до този момент, ще помоля просто също така критично да се огледат в собствените си избирателни райони и да видят дали са използвани действително всички предлагани възможности за насърчаване до този момент и да потърсят причините, ако това не е направено. Нека да ви уверя, че 500 милиарда се предвиждат е, за е, е, преструктуриране, за създаване на нови условия, включително и за растеж, и за заетост. Естествено, че нещата зависят и от начина по който ще се освояват средствата и ще се получават ще се отпускат, така че да стигнат и да се използват рационално на място в държавите членки. Ще се опитаме при всички положения да свържем нещата с нашата стратегия, бъдеща стратегия за растеж и заетост. Благодаря накрая господин Вамен за обобщение. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати, господин комисар. Днешните разисквания се средоточиха върху възможностите за допълнително финансиране на малките и средните предприятия, дефиницията на малки и средни предприятия. Ние бихме желали действително да насърчим по-добре в бъдеще малките и средните предприятия, така че те да имат достъп до е, по-добър достъп до финансиране и да могат да допринесат за създаването на повече економически растеж, на повече заетост. Е, иновативният момент естествено е много важен и е, капиталовата обезпеченост за малки и средни предприятия трябва да има предвид именно и на нашето желание за повече иновации. Много се надявам, че наистина ще успеем да реализираме нашите амбиции. Благодаря на много, които говориха тук. Разбрах с интерес, че вие виждате една тясна връзка между енергийната ефективност и малките и средните предприятия, заетостта растежа. Да, датското председателство гледа на проблемите, с които в момента се сблъскваме и на начина по който ще ги решим по същия начин. Много се надявам, че ще можем с помощта на всички държави членки да успеем да се справим през следващите години с предизвикателствата в Европа. Много важно е естествено да помислим и за нашите задължения по отношение на истинския цифров пазар който предлага нови шансове за развитие и на малките и средните предприятия. Благодаря и на господин Рюбих, и на господин Калфинг, и на господин Нистел Рой за това, че ни обърнаха внимание за многогодишната финансова рамка, която трябва да създаде повече възможности за растеж, за иновации във връзка с структурните фондове. Естествено, че това е пряко свързано с посочените от нас цели. Датското председателство се опитва в рамките на следващата финансова рамка да предвиди всичко това, за което говориха госпожите и господата депутати тук. Надявам се, че всички заедно, парламентът, комисията, съветът, ще докажат, че действително са много заинтересовани малките и средните предприятия в Европа да се развиват така, че да допринесат за повече растеж и за по-малко безработица, най-вече сред младите хора. Надявам се скоро да говорим за конкретни резултати. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря на съвета. Благодаря на колегите. Дебатът приключи. Сега минаваме към следващата точка в дневния ред а, е именно изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза, въпросите на външните работи и политиката на сигурност а, за случая